Well, friends, we'll start... И така, приятели, нека да започнем нашата работа, наш, нашето изслушване за интегрирането на бежанците в европейския трудов пазар. Благодаря на всички, които дойдоха от далеч и благодаря и за присъствието на депутати, членове на нашата комисия. Това ще бъде основното ни основната ни дискусия относно този много важен проблем. Нуждите са големи, има много натиск, упражнява над държавите членки, същевременно и мигрантите и бежанците са подложени на натиск. Нашата политика не беше някакси нито последователна, нито дори бих казала хуманна. Така, за това, то, за това изслушване е от огромно значение, тъй като ще чуеме различни гледни точки, изразени от експерти, които ще ни опишат действителността такава каквато е днес и какви, какви са последиците от мигрантската криза, беженската криза и какво се случва с беженците след като те а, пристигнат в Европа. Ние а, сме ние трябва да намериме някакви решения но също така трябва да бъдем единни. Аз сега давам думата на господин Брандо Бенифай, който е докладчик от наша страна. Господин Бенифай, имате думата за уводни слова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите уважаеми гости и експерти за това, че приеха нашата покана да споделят своята информация с нас. Аз съм докладчик за социалната интеграция на бежанците на трудовия пазар Аз а, е, трябва да изпрата доклада си за превод на 22 февруари, който ще бъде разгледан тук а, е, в нашата комисия на 16 и 17 март. А, е, комисията а, подготвя становище, което да отразява културните и образователните аспекти на този проблем. Няма да навлизам в подробности относно моя доклад, но искам да се възползвам от случая наистина да а, почерпа информация от нашите а, уважаеми гости, които предполагам, че казаното от тях ще ме вдъхнови да доразвия доклада, по който работя в момента. Е, целта не е да, да, да разглеждаме нещата по неутрален или по много политически начин. Е, Значи, но тук става, става, става дума за един много е, голям, е, обширен е, проблем, който има е, много е, аспекти, включително економически, фискални и така нататък. Трудно ми беше при е, изработвана доклада да има някакси. Е, е, единство в е, съдържанието, тъй като европейските политики в този област са много фрагментирани и на практика това е един е, проблем, който е комбинация от много проблеми, а същевременно и нашата политика е една комбинация от програми и инструменти и стратегии, така че много е трудно всичко това да бъде организирано в едно единно а, цяло, а това е необходимо. Сега искам да, да кажа някои основни а, проблеми, които са в основата на моя доклад – е, бежанската криза е на първо място хуманитарна криза и ние трябва да намериме бърз, ефективен отговор на този проблем. Второ, социалното включване и интегрирането на беженците в трудовия пазар е динамичен процес, който дава и допълнителни възможности, но ни изправя и пред предизвикателства. И нас, и правителствата, и местните органи на властта, които са пряко засегнете. Трето, трябва да се да, да има а, бързо и а, реагиране, за да може наистина интегрирането в трудовия пазар да бъде успешно. И а, И четвърто, какви са последиците и как се извършва тази интеграция. Така че бих изслушал с голямо удоволствие вашите виждания и е, коментари. Благодаря, господин Бенифей. Шест са нашите оратори. Започваме с госпожа Хала Акари, представител на Националната асоциация на е, сирийците в Швеция и която е също така представител на инициативата за беженци Мария Штат. Uh, thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Benifi. Благодаря, господ, Дами и господа, благодаря господин Бенефи. Бих искал да благодаря на Европейската комисия по заето за това, че ми ме покани да разговаряме по социалното интегриране на бежанците в трудовия пазар. Надявам се, че това, което кажа, ще ви бъде полезно. Аз съм говоря. Аз работя в асоциация за интегриране на бежанците в Мариещат и може да предложа, може би, някои конкретни е, решения. Ще... Шведският модел е следният. Държавата поема бежанците от самото начало и мисля, че има, из, има известно сходство между шведския модел и моделите в другите страни. Шведското правителство предоставя убежище още в началото когато бежанеца подаде своята молба за получаване на статут, той получава жилище и социални помощи и същевременно следва курсове по езика. Този процес продължава две години, но нещата не протичат винаги толкова плавно, колкото изглежда, тъй като срока е, за проучване на една молба е много е, дълга. В е, продължение на две години бежанците живеят в едни много в, в, в лагери, които са претъпкани. Е, през е, тези две години беженеца загубва някакси своята, е, своето желание да се интегрира. За също така много време е необходимо за валидиране на дипломите и за включ, включване в трудовия пазар. Много трудовите разходи са много трудовите разходи са много скъпи, затова работ, работодателите много редко наемат а, бежанци само в случаите, когато 60 до 80% от е, разходите се поемат от е, социалните служби. Същевременно има е, много непознаване и не, погрешна информация, която се предоставя от медиите, както и от крайната десница, което води до на, на, нападение а, и ум, действие на омраза спрямо бежанците. Но те са те, те, те са хора, които са напуснали своята страна, но някои а, политици казват, че бежанците трябва да се върнат в своите се страни в момента, в който кризата приключи. Това означава, че всъщност бежанците си остават винаги с куфарчето в, в ръка и това естествено затруднява процеса на интеграцията. Някой трябва да бъде техния глас. Техния глас трябва да бъде чут. Какво трябва да се направи? Интегри... Тези, които създават политиките за интеграция и миграция, трябва е, да работят е, кур, кур, кур, координиране. Ако искате, ако искаме бежанците да се интегрират, трябва да им се предостави възможност да учат езикът. Гражданското общество се опитва да попълни всичко тези празни, празноти, всички онези пропуски на правителството с организиране на съответни мероприятия. Има много примери, които бих могла да цитирам, но в Мариенщад и в други градове гражданското общество организира посрещане на бежанците. Колкото до а, трудовия пазар, необходимо е да се създадат нов вид работни места, за да за да му трябва да, да се създадат и въз, възможности за а, един преходен период, в който бежанците да а, придобиват умения на работно място, за да може след две години да станат пълноправни трудещи се и служители. Трудовия пазар трябва да се възползва от уменията на бежанците и от техните познания и е, да ги валоризира на места. Не е необходимо да се организира професионално обучение още при пристигането на бежанците институциите. Необходимо е да се създадат и са консултативни съвети, които да работят заедно с местните органи на властта и правителството, за да могат да бъдат наистина добре разбрани проблемите и нуждите в голяма вълна иммигранти пристигна за кратко за кратко време и разбира се това доведе до едни до реакции, особено в по-големите градове. В а, миналото бяхме из, из, изправени пред а, този проблем, когато а, имаше бежанска вълна от а, Босна. Но днес а, е, бившите бос, е, бежанци от е, Босна са практически напълно интегрирани в обществото. Как трябва да се провежда диалог. Диалог, в който да се разберат и приликите и разликите и да може наистина да се решават действителните проблеми. Е, сирийски, сирийските, бе, сирийските бежанци днес представят е, своята действителност, своята култура е, пред гражданското общество, което в Мариещат, където нас ни, ни изслушва. Това, което се случва в Сирия днес не е само проблем на Сирия, това е едно посегателство над нашите ценности. Затова очакваме Европа да, да играе важна роля за решаването на, кри, на кризата. Ако не по политичес, от политическа гледна точка, то поне о, е, от хуманна гледна точка. Стотици е, представители на етнията Мадая продължават да умират е, от глад в страната. Става въпрос за ценности. Ценностите, с които, с които Европа толкова се гордее, трябва да бъдат запазени не само в Европа, но и извън нея. Благодаря, госпожа Акари. Господин Волфганг Милер. от Федералната агенция за заедост в Германия. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря народния си език. Аз съм представител на публичната администрация в Германия, но същевременно съм и член на управителния съвет на Европейската мрежа, която обхваща всички а, служби, които предлагат а, работа на трудовия пазар. Но ще се концентрирам, разбира се, върху ситуацията в Германия. Интеграцията на трудовия пазар може да се случи само тогава, когато познаваме характеристиките на онези, които следва да бъдат интегрирани на пазара на труда. Ще се спра на статистиката за Германия. Около 1 милион мигранти а, е, има вече в Германия от 2015 година, които се нуждаят от а, е, закрила. И ако това е, възлиза някъде на една квота от 15%, и около 70% от тях а, е, могат да работят което означава, че 53 000 лица би следвало допълнително да бъдат интегрирани на пазара на труда. 80% от тях имат общо образование, а останалите 20% имат професионално образование или академично. 70% от тях са под 30 години, а дела на жените е под 30%. Това е изходната ситуация. Тоест, това е ситуацията, която е пред нас, за да интегрираме тези хора в пазара на труда. Каква е необходимата стратегия? Първо, разбира се, ние изхождаме от добрата ситуация на пазара на труда в Германия, т.е. надяваме се, че ще успеем да интегрираме тези хора. Все пак не са налични толкова много формални квалификации. Именно поради тази гледна точка ние на първо място всъщност трябва да видим какви са тези хора, а не проблема за квалифи... признаването на квалификацията на дипломите не е толкова важен. Просто в момента няма такива процедури или поне за този брой хора. Тоест, ние винаги трябва да отчитаме различните нива. Проблемът не е местен, проблемът не е ограничен само до определени места. Както казах, тъй като липсват формални квалификации и тъй като повечето от мигрантите са много млади, ние се стремим да им предложим пълно образование. все пак ние преценяваме дали хората, които нямат някакво специално образование, все пак разполагат с някакви умения, за да е, имат възможност е, те да влязат по някакъв начин на пазара на труда, като разбира се първоначално изучават езика, като им се и предоставят е, паралелно е, е, възможности за образование. И по този начин ние се стремим да не се стига до ситуацията беженците да изпаднат в категорията на дългогодишни безработни. Тоест в първите пет години се надяваме поне 50% да бъдат интегрирани. Освен това, би следвало да се избягва неравнопоставеното третиране на беженците в сравнение с местните. Разбира се, ситуацията е доста напрегната, така че трябва наистина да продължим, разбира се, да се грижим и да защитаваме всички и местните хора, които са на пазара на труда. Разбира се, че не можем да изключим ситуацията на конкурентност но по наши изчисления, то поне всъщност това въжи най-вече за тези, които нямат никакви професионални умения. Ние няма да изготвим една специална програма за беженците, тъй като разполагаме вече с налични инструменти, които смятаме, че те могат да бъдат добре прилагане. Тези инструменти просто трябва да бъдат адаптирани към новите групи. В момента слушах, чухме примера от Швеция а, ние също се стремим още в самото начало да събираме данни за а, а, хората и да преценим кои хора имат а, а, данни за едно добро развитие и интегриране на пазара на труда. Още от самото начало и това е нашата цел. Човек може да започне да работи в Германия а, след 3 месеца това е нашата правна уредба и се опитваме това да бъде решен още когато се подаде молбата за обежище. Както казах, ние се опитваме да интегрираме различни елементи. Изучаването на езика, квалификациите, обучението. Със сигурност, разбира се, трябва да е, създадем връзка между различните процеси и между продукта, който се предлага. Предлагаме специални възможности за младите беженци, както и за жените сред тях. Има такива програми за тези групи, тези категории лица. И както казах, трябва разбира се някои а, изменения да бъдат направени в правната уредба що се отнася до помощите и финансирането. По принцип, ние смятаме, че когато някой напусне училище, обаче все още няма някаква професионално образование, той трябва да получи някаква квалификация, която да е сходна с матурата. Много беженци, разбира се, идват от един по-различен контекст. Те са минали възрастта на тези германски ученици, но трябва все пак да отговарят на определени условия. Поради тази причина трябва в нашето законодателство да бъдат направени някои корекции. Ние сме увеличили бюджета, както и персонала, за да финансираме, разбира се, тези допълнения освен това, ние продължаваме да обучаваме нашите е, е, сътрудници и е, служители, що се отнася до интеркултурната компетентност, защото тук става въпрос за един нов опит за служителите. Те просто трябва да бъдат обучени. Не може просто да се предполага, че те знаят как да се справят с тези проблеми. Освен това, предлагаме и допълнителни консултации. Създали сме една гореща линия с преводачи като също така ще въведем и видеотелефонни връзки. И на последно място бих искал да отбележа, че разбира се, използваме и новите медии. Създали сме една интернет страница, която е за новодошлите. Създали сме и една, едно приложение, интернет приложение, различни информационни а, а, служби, както и така наречената а, борса, която се превежда на различни езици, за да могат а, а, хората да навигират в интернет на седем различни езика. Това е всичко от мен и очаквам с търпение вашите въпроси. Е, next speaker. Много ви благодаря, господин Мюллер. Следващият ни оратор е господин Дени Авол, който представлява Червения кръст и по-точно офисът на Европейския съюз на Червения кръст. А, Червения кръст, извинете. Благодаря ви. Не, да първи благодаря за поканата към Червения кръст да вземе участие в а, днешното заседание. Ние представляваме офисите на Червеният кръст в 27 държави и членки, този в Норвегия и Международният комитет. Познавате ни като организация, която се занимава с хуманитарна помощ в случай на бедствия. Познавате ни и като организация, която предоставя социални услуги на равнището на общността. Работим с служители около 200 хиляди в Европа и около 1 милион доброволци. Засилва се непрестанно потокът на мигранти и бежанци към Европейския съюз. Ето защо е, нашите сътрудници и двете страни на Средиземно море засилиха своите усилия, за да подпомогнат мигрантите, независимо от техният статут и происход. От февруари сме достигнали до 600 000 мигранти, навлизащи в Европейския съюз. Ние се стремим да постигнем бежанците и да им предоставим незабавна помощ, но също така да се стремим и към тяхната дългосрочна интеграция. А за това, разбира се, е жизненно важно те да могат възможност да се интегрират на пазара на труда и затова приветстваме този доклад. Сега бих искал да се съсредоточа върху три елемента и ще дам пример за това какво предоставят като подкрепа и услуги националните общества в Европейския съюз. На първо място са условията за ефективна интеграция на бешенците на пазара на труда. На второ място колко важно е да има допълваща подкрепа за бешенците в честност подкрепа за събиране на семействата. И на трето място, както казах и ораторите преди мен, трябва да се преборим с ксенофобията. На първо място, жизненно важно е да се предостави достъп до пазара на труда за лицата, търсещи убежища и бежаните възможно най-бързо. По този начин се улеснява тяхната социална интеграция и се подобряват възможностите им да имат прилични условия на живот, включително и приличен подслон. Но преди всичко трябва да се гарантира ефикасна и ефективна професионална и социална интеграция на бежанците. Ето защо трябва да се поставя акцента върху политики за интегриране на бежанците на пазара на труда, като си има предвид индивидуалното положение на всеки от тях. По-голямата част от бежанците са преминали през много дълго а, и опасно пътуване, за да достигнат до Европейския съюз. Ето защо преди да се достигне до навлизането на пазара на труда, трябва да се отговори на техните специфични нужди и потребности. Европейския съюз може да насърчава за спазване на стандарти, за признаване на дипломите и професионалната квалификация на бешенците. Също така е важно да се вземе предвид да се вземат предвид и наречените меки умения, като например познанията по езици и предишният трудов опит на бежанците, което ще улечи техният достъп до пазара на труда. В Дания датският Червен кръст в момента започва нова програма за от оценка на квалификацията и професионалните умения на беженците, преди те да напуснат беженските лагери за настаняване. По този начин се увеличава техните шансове да си намерят работа. Освен това, за да може да се подобрят техните умения, всички беженци трябва да имат достъп до езикови курсове, както каза и госпожа Акари. Не бива а, такива курсове се предоставят само на децата също така трябва да се отбележи, че липсата на мрежи, било то социални, професионални или семейни, затрудняват интеграцията на мигрантите. А бежанците, които имат доста социални мрежи, като цяло се интегрират по-добре. Ето защо програми като менторство, намиране на партньори и други подобни трябва да бъдат насърчавани. Трябва също така да се съсредоточим и върху най-уязвимите групи, за да се използва максимално потенциала и уменията на най-уязвимите, а едновременно с това трябва да се преборим с стереотипите, които възпрепятстват тяхното, техният достъп до пазара на труда. И тук не говорим само за някакви малки или пилотни проекти, защото само през 2015 година 100 000 души са взели участие в подобни проекти финансиран от Европейския социален фонд и 31% от тях бяха мигранти. Едновременно с това достъпа до здравеопазване и социални услуги, социални услуги и образование са очевидни при предусловия за социалната интеграция. От Испанският червен кръст да знаем колко важно е да се насърчава не само достъпа до пазара на труда, но и адекватна система за подкрепа. Важно е е да се гарантира достъпа до социални услуги и трябва също така да има специфични програми за подкрепа на бежанците. И тъй като все пак аз се изказвам от името на, на Червения кръст, трябва да отбележа, че ролята на доброволците също е много важна. Трябва ми дава възможност да придобият ценни умения, които ще бъдат полезни за, да достъп, за достъп до пазара на труда си, разбира се, те да са склонни да се занимават с доброволческа дейност. Други мерки също са важни, сред които за мерките за събиране на семействата. Непрестанните страхове и притеснения за семейството, което са оставили в страната си по происход и липсата на семейства, които да им помогнат в, в социалната интеграция, засила тяхната уязвимост. Семей... Събирането на семействата е много, много важна стъпка напред за подкрепа на бежанците им дава усещането, че могат пълноценно да се интегрират в новото общество. Червеният кръст и целият Европейски съюз от години насам подкрепя семейното събиране на бежанците и мигрантите, като покрива разходите за пътуване на членовете на семейството и им предоставя друг подкрепа. Така, например, Шведският червен кръст има цял екип от адвокати, които подпомагат бежанците в процедурите за събиране на семейството. В този контекст смятаме, че трябва да се премахнат препятствията пред тези практики, като например прекалено високите такси, прекалено сложните административни процедури и прекалено трудният достъп до визи за членовете на семействата. Колкото по-дълъг е, е периода и на разглеждане на този, на този вид искове и на процедурата, толкова по-трудно става, става постигането на семейното обединение. Събиране, извинете. Ние сме твърдо убедени, че парламентът може да изиграе ключова роля, като подчертае че правото на семейен живот е задължително предусловие за интеграция. И на трето и последно място, голяма част от мигрантите и бежанците в Европа са, се сблъскват с расизъм и ксенофобия и дискриминация. По този начин се пренебрегват дългосрочни перспективи, които носи миграцията. Европейския парламент трябва да продължава да подобрява осведомеността за ценния принос на мигрантите и беженците. От 2014 година италианският червен кръст насърчава и е, рекламира е, ценният принос на беженците и мигрантите към обществото с кампания под мотото Никой човешко същество не е незаконно. В заключение, беженците и мигрантите имат специфични потребности и нужди, които трябва да бъдат разрешени, за да се насърчи тяхната интеграция. Трябва да се работи не само чрез мерки за по-лесното им включване на пазара на труда, но и други елементи, като мерки за събиране на членовете на семейството, достъп до социални услуги, правна помощ и езикови курсове. Европейски парламент трябва да изиграе ключова роля, насърчавайки всички социални партньори и заинтересовани страни да отговорят всички потребности на бежанците. Интеграцията е дълъг процес, който започва с подаването на молбата за обежище. Няма как да бъде ускорен този процес по изкуствен начин. Трябва да се предостави дългосрочна подкрепа на бежанците и всички трябва да работим заедно, за да може интеграцията на местно равнище да се превърне в а, истинска реалност. Още да ще благодаря за поканата, оставам на ваше разположение за отговор на евентуалните въпроси. Благодаря ви, господин Аво. Прав, прав сте, няма как бързо да разрешим тези проблеми, затова и сме се събрали днес тук. Бих искала също така да, да приветствам с добре дошли посетителите ни. Има 30 членове на администрацията от регионалният съвет, съвет на Акитен, Лимозен, Плато Шаронт, поканени от госпожа Моран Шартие. Къде сте седнали? Окей. Okay. It's a problem with the... Yes. Uh, we also have... E- Имаме също така 11 членове на Норвежкия парламент, които също са на посещението. Тук ли сте? Norway is behind the European Union. Норвегия подкрепя Европейския съюз. <laughs> uh, thank you all for uh, your intervention so far. Благодаря на гостите с изказванията им до момента. А сега давам думата на господин Абубакър Сумахоро, който е, служител от профсъюза на синдикали Дибаси в Италия. Мерси. Благодаря. Аз съм член на изпълнителното бюро на Конфедерацията на базисните профсъюзи и съм говорител на Международната коалиция на хората без документи, мигранти, бежанци и търсещи убежище. Това е една мрежа, която е, е разпространена в 8 страни, в 3 неевропейски страни, не членове на Европейския съюз и няколко африкански страни. Да говорим за трудовия пазар и интеграцията днес, това означава да, разбер, да разбереме същността на проблема и да Présentation. Ok. Parler, ди aujourd'hui réfugié. И да е да се отнасяме към бежанците по начина по който това е заложено в разпоредбите за статутът на беженеца. Беженеца е човешко същество, което е извън собствената си страна, защото там е било преследвано заради расата си, религията си, националността си, е, принадлежността си към дадена социална група или политическите си убеждения. Днес според Върховния комисарят за бежанците, 60 милиона са бежанците в света. Е, и 9 десети от тях живеят в страни, които са извън Европейския съюз, т.е. страни с нисък, нисък економически растеж. Конвенцията е нещо много ценно, което трябва да се да се прилага, но тя е, е недостатъчна. Нейното съдържание не покрива днешните социално-економически и геополитически предизвикателства, пред които сме е, изправени. Защото за да разбереме причините, поради които е, Средиземно море, Егейско море е, наземните граници са се превърнали в е, гробища. Е, това е въпрос, който иска отговор. В, в момента сме свидетели на миграционна криза и на изваредно спешно положение. Европейският съюз през 2015-2016 година е отредила 9 е, милиарда и, половин, и 500 милиона евро за решаване на е, спешните проблеми. Но когато няма координация, когато няма е, стратегия, всъщност има изтичане на много средства. Много неправителствени организации днес са се превърнали, не всички разбира се, в а, едни а, бюра за приемане на бежанци, без обаче да се замислят за това, че беженеца трябва след това да бъде интегриран към Вторият подход е така наречения каритативен подход и третият подход е така наречения структурния подход. Е, свидетели сме на промени е, в климата. През 2013 2013 година 22 милиона души са е, променили местообитанието си поради климатични причини. Други поради конфликтите. Конфликтите са днес е, причина, която заставя е, хората да напускат своите си страни и третата причина е така наречената економическа война, т.е. става дума за економическите бежанци от страни, където има голям растеж, като страните на юг от Сахара, където растежа е в, отпорядъка на 4,5%, но същевременно а, те, това са страни, където а, не може да се живее достойно. Съгласно директивата, приета през 2013 година, Европейския съюз е, е създал условия за включване на бежанците и мигрантите в трудовия пазар. Като обаче тези условия са различни в държавите членки, т.е. имаме 28 подхода, 28 начина на а, интегриране, включване към трудовия пазар. Виждате на тези, на тези е, диапозитиви, на тези снимки, условията на живот на е, сълскостопанските работници или мигрантите, които работят е, в селското стопанство. Това са робите на новият, на 21 век Виждате, това са техните кухни. Ние сме създали един офис, в който се опитваме да, обес... да дадеме информация на мигрантите и да създадеме условия за достойно приемане на тези мигранти, т.е. дете да имат възможност на практика да упражняват права, своите права. Е, съгла... Дъблин е, две днес вече не е приложим. Мо... Социалната мобилност не е факт. Второ, достъп до об... обучение и образование. Това, това че те мигранти идват в, в страните без да знаят езика, не означава, че те нямат е, познания и култура, но нямат е, е езиковите умения. Борбата срещу експлоатацията и робското отношение на, към тях е, получаване на редовни документи, упражняване на економическите и социални права и хармонизацията на а, трудовите условия с а, едни от решенията. Моя идеал беше едно по-свободно, по-демократично общество, в което всеки може да има а, еднакви шансове. Това е, е едно а, изказване на Нелсън Мандела, с което ще завърша. Благодаря, господин Мамборо. А сега давам думата на генералния директор на Фламандската агенция за интеграция. Благодаря за поканата да говоря днес сред вас. Yes. There we go. Uh, employment equals integration equals Заетост означава интеграция, означава заетост. Това е основният принцип, който ние споделяме в нашата а, а, агенция. Базираме, следваме три основни принципа, които прилагаме в ежедневната работа на всички служби, които предоставят услуги на беженците. Първо, заетостта е всъщност ключов елемент за успеха защото по този начин се получават не само приходи, но и роля в обществото, както и идентичност. Това означава, че, че посредством работата хората могат да общуват с представителите на местното общество. Вторият принцип е, че няма нещо такова като беженец. Това е правна конструкция която предоставя права и задължения. Но всеки беженец е личност със своя професионален опит, начин за учене и професионални умения. Затова ние следваме и един трети признак, т.е. работа, която да е индивидуализирана. Т.е. ние гледаме на всеки индивид съобразно неговите умения и познания. Затова ние пред, предлагаме наистина индивидуално консултиране. Нашата а, агенция, разбира се, следва общите принципи на Европейския съюз за интеграция, което означава, че трябва да има, разбира се, строги взаимоотношения между обществото и мигрантите. Нашия хоризонтален комитет за интеграционна политика, разбира се, следва целите определени от фламандското правителство. което означава, че всеки един министр предлага инициативи, които наистина допринесат за е, прилагането на тези стратегически е, цели. Общи инициативи, но и конкретни мерки. Местните власти, разбира се, трябва да отразяват общата е, политика на фламандското правителство за интеграция при все всички предизвикателства във всяка една община. Що се отнася до новодошлите, ние предлагаме а, програма за интеграция. И всеки новопристигнал в Фландрия е длъжен да участва в такава програма за интегриране. 700 евро за лице, участник в програмата, се дават от правителството. Като съответно, щом си влязъл веднъж в програмата, се очаква от теб да я приключиш. Правителството субсидира, разбира се, също така и а, участието в различни, на различни организации. Румънското правителство, разбира се, разполага и със собствена интеграция, това, е, а, а, структури, това е Агенцията за интеграция. А ние подпомагаме местната администрация, публичните услуги, както и граждански организации, които работят с мигрантите като предоставяме преводачески услуги, консултации, обучение и други. Освен това, ние обменяме добри практики, за да се подобри, разбира се, взаимодействието между мигрантите и обществото. Всяка година ние предоставяме 18 000 програми. Изучаване на е, езика, консултиране, и намиране на работа. Като разбира се, се опитваме да отчетем всяка конкретна ситуация на новодошлия. Всеки новодошъл би следвало да изготви с наша помощ един план за действие. Какво възнамерява да направи, какви са неговите цели. Като ние обсъждаме, разбира се, с тях нашите основни ценности, характерни за нашето общество. Като посочваме също какви са правата и задълженията а, ние започваме, а, предоставяме възможност за а, квалификация, както и за признаване на квалификациите. Задължително е, разбира се, също така и новодошлите да полагат усилия за постигането на тези цели. В рамките на предприятията, например, ние предлагаме а, практики, това, което те могат да научат по време на консултациите или обученията, те могат да приложат именно по време на тези практики и след това евентуално да получат по-големи шансове за намиране на работа. Ние сме изготвили в собак на нашия опит пет препоръки. Тоест, както казаха и другите, е много рано започване на, на процеса. Тоест, още в началото на процедурата за обежище и ние наблюдаваме, разбира се, наблюда... участието му в нашата програма за интеграция. Ранната намеса е много важна както за обществото, така и за а, новодошлия. Освен това, ние предлагаме индивидуализирани програми, защото а, беженците са много разнородни. Не може една програма за всички беженци наистина да бъде успешна. Интеграцията е един комплексен процес, който играят различни а, фактори своята роля. Затова са необходими напълно различни действия и мерки. Но за целта е важно различните административни а, органи и организации да си сътрудничат. На практика това а, се оказва доста трудно, макар и да изглежда много логично на теория. Не можем само от една гледна точка да разглеждаме целият този феномен. И за нас езикът е задължителен елемент в процеса на интеграция. Колкото се може по-бързо, езика трябва да се научи и разбира се да се прилага, например, в всяка ежедневна ситуация или на работа. Ние предлагаме различни форми на, на разговор, за да се а, практикува езиковите умения. Например, по време на консултациите, така нашите клиенти се упражняват, използвайки езика. Разбира се, че трябва да се положат много усилия, както от обществото, така и от новодошлите. Гражданското общество, публичните, публичната администрация, бизнеса. За нас заетостта се оказва идеалният инструмент за интеграция. Хората така се опознават без предразсъдъци и по този начин могат да изградят едно общо бъдеще. Thank you. And now the last... Благодаря ви. Последният оратор днес е господин Коловински, специалист по миграцията в рамките на Международната организация на труда. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на господин Бони, Бенифей, докладчикът е, и благодаря на комисията ви за поканата може да вземе участие в това важно изслушване. Мигрантите и беженците са особено важна категория за МОД конвенциите не могат да прилагат към тази категория и ние все повече се съсредоточаваме върху достойни условия на труд на бежанците. И това се отразява и в, чрез все по-голямото взимане предвид от страна на международната общност към преминаването към по- устойчиви и дълготрайни решения. На конференцията на Мото през юни 2015 година организирахме редица съпътващи мероприятия, в която се занимаваха с тази тема. През ноември нашата, нашия управляващ орган, възоснова на своята тристранна организация, се съсредоточихме върху организацията на пазара на труда и възможността за навлизане на бежанците и ще продължим да обсъждаме тази тема идният месец ще поканим партньорите ни, като Върховния комисарят на ООН за бежанците и специалният върховния представител на ООН за човешките права. Целта е да има една обща рамка за защита на бежанците и от вече доста време работим в сътрудничество с Върховният комисарят на ООН на бежанците за изготвянето на тази рамка. Важно е за нас да можем да се използват потенциалът, който представляват беженците за економически растеж, а също така се предоставя и съответната закрива на беженците и достойни условия на труд. И в това отношение напълно се вписваме в новата програма Сочево развитие в 2030 година, тъй като в цел 8 се признава нуждата от економически растеж при достойни условия на труд за всички, включително и за беженците. И това е една от целите заложени в цел 8. Знаем, че беженците лицата търсещи убежище, мигрантите могат значително да допринесат за приемащите ги общества, носики своите умения и познания. По този начин може да се отговори на липсата на работна ръка в приемащите ги страни да се отговори на демографски проблеми, като например застаряването населението и посещата от него намаляване на работната ръка. Ето защо настоящата криза с бежанците е от политическо естество, което дава възможност да се отговори както на причините за тази криза, така и чрез адекватни отговори за приемане на бежанците. Без никаква изненада миграционните потоци на бежанци и на економически мигранти са се насочили основно към държавите с най-добри економически условия в Европейския съюз, като Германия и Швеция. Швеция. Това от своя страна подчертава колко важно е да се засилят институциите на пазара на труда, включително и агенти, които предоставят информация. Трябва също така да се събират по-надежни данни, въз основа на които да се изготвят адекватни политики. И също така, според нас е от съществено значение да се засилят възможностите на социалните партньори, на организациите на работодателите и на профсъюзите, както и на другите социални организации на гражданското общество вземат участие в този процес. Важно е също така да се подобри възприятието на, за участието на бежанците на пазара на труда от обществото, особено предвид настоящият контекст на економическа несигурност. Отговорите на кризата трябва да са насочени и към бежанците, и към обществата на приемащите държави, било то чрез професионални обучения, учени през целия живот, както и чрез финансова подкрепа и работа на кооперативни начала. Това е много важно, за да може обществената риторика по отношение на мигрантите да стане по-положителна. Важно също така да се преодолее разпокъсаността на пазара на труда и да се гарантира равно третиране и недискриминация на пазара на труда. Ще ви дам два примера за дейността на МОД извън Европейския съюз, в страните, където предизвикателствата, свързани с интеграция на пазара на труда, са много по-големи. Така, например, в анализа, който проведохме в страни като Йордания и Ливан, две държави, които са приели огромен брой бежанци, в рамките на тези анализи стигнахме до извода, че кризата с бешенците има огромно въздействие върху пазара на труда. Има незаконна трудова заетост, която води до експлоатация в най-лошите форми, като принудителен труд и детски труд. Също така, като цяло се влушават условията на труд и заплащането, като засяга и работещите граждани на съответните държави. В Турция се работи за даване на разрешителни за работа за време на пребиваващите и това започна в три региона с много гъсто население и голям брой сирийски беженци в Турция, като сме се заточили върху 6 отрасли, които са особено важни и за сирийските беженци, и за местните общности. Така че е много важно да се организи, да се гарантира подкрепа и за беженците, и за местното население. В Турция работим също така и с, за предоставяне на обучение от профсъюзните организации и от обществените власти, за да се предоставят на бежанците професионални обучения, които да отговарят както на техните нужди, така и на нуждите на местната общност. Също така се заключаваме в комуникацията, за да се отправят положителни послания и да се преодолеят негативните нагласи. Голям брой от беженците, които достигат до Европа, особено тези, които пристигнаха през 2015 година, действително Техният брой беше безпредседентен, но са много далеч от броят в граничните страни Йордания, Ливан и Турция. И за разлика от тези страни, Европейския съюз вече е разработил относително ясна правна рамка за достъп на лицата, държащи обежище и беженците до пазара на труда. Такъв случай е поне от 25 от държавите членки. Звия се, прилагането на тази правна рамка е съвсем друг въпрос. През месец ноември миналата година тук в Европейския парламент организирахме събитие посветено на интеграцията на бежанците на пазара на труда в Европейския съюз, като бяха представени голям брой заинтересовани страни, е, представители на националните парламенти от е, различни политически партии и нагласи, както и от транситните държави. Бяха представени Бизнес Европа, Конфедерацията на европейските профсъюзи и ВКБОН. И това мероприятие ни даде възможност да отправим някои много важни послания, които, на които позваха и ораторите преди мен. На първо място, интеграцията на бешанците на пазара на труда изисква преодоляване на липсата на солидарност в Европейския съюз засилила се особено с сирийската криза. А за целта трябва да се подобрят познанията и да се подобри комуникацията, за да се запълнят попуските между митовете и действителността. И смятаме, че Европейския парламент трябва да играе много важна роля в това отношение. Много важно послание е, че държавите членки на Европейския съюз не разполагат с еднакво добри инструменти за справяне с огромните потоци от мигранти. Чухме, например, опитът на Германия, която е държава сравнително добре подготвена за подобни събития, но от други държави членки положението е по-различно. Както вече чухме, интеграцията на пазара на труда е един от основен елемент за цялостната интеграция на бежанците в обществото. Също така, чухме, че колкото по-рано бъдат насърчени бежанците да навлязат на пазара на труда, толкова по-добре е това за тяхното достоинство, техните условия на живот и за общността, която ги приема като цяло. Също така смятаме, че ролята на организациите на работещите и профсъюзите играят ключова роля, частност чрез процеси на колективно трудово договаряне и чрез успокояване на притесненията на местните работещи по отношение на техните възнаграждения положение и условия на труд. НПО също играят много важна роля, предоставящи съпътстващи услуги и подкрепа, включително и съблюдавайки за спазването на правата на бешенците на работното място. Всичко това са много важни елементи, за да се гарантира, че участието на бешенците на пазара на труда не се прави и за сметка на надежна политика за отношение за заедостта на национално и европейско равнище. Ето защо трябва да се обмислят възможности за законни пътища на миграция, за да се отговори на нуждите на пазара на труда на всички равнищи, във всички отрасли. Освен това, Защитата на бежанците, които а, работят незаконно, трябва да бъде взета предвид като част от цялостната им социална закрила. Трябва да си ползват всички налични инструменти, включително и процедурите за бърза оценка на професионалната квалификация и умения на бежанците, за да може те възможно е бързо да навлязат на пазара на труда. така също така да се използва за целта потенциала на, на социалните партньори. И в Германия е една от добрите практики, която чухме на заседанието в, в през ноември, беше доброто сътрудничество между Министерството на вътрешните работи, което по принцип се занимава с приемът на мигрантите и Федералната агенция за заетост. Важно е да има подобен цялостен подход на правителствено равнище, в което да участват и социалните партньори. По този начин ще бъдат изготвени възможно най-адекватни политически отговори. В заключение мога само да ви уверя, че МОТА ще окаже пълна подкрепа на вашата комисия, на Европейски парламент като цяло и на държавите членки, за да се улесни социалното интеграция, интеграцията на бешенците на пазара на труда. Ще ви предоставим също така и всякаква възможна подкрепа за включването на бежанците на пазара на труда на съседните държави и най-вече държавите, които са приели най-голям бой бежанци. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. А сега коментари, въпроси от европейските депетати Юта Штайн има думата. Ja, vielen herzlichen Dank. Много благодаря за презентациите, които бяха действително впечатляващи и много важни. Благодаря ви наистина за заключителните думи, а именно европейските стойности и ценности са за всички, без значение дали хората са европейци, беженци, те ние или от, идват от всяко кътче на света. Ние всички можем да учим едни от други. Особено по темата а, имам предвид конкретно а, как можем да интегрираме тези хора на пазара на труда. Темата е изключително сериозна. И това ще покаже дали нашето общество действително може да а, интегрира, може да предостави възможности на хората, които търсят помощ от нас – ние и тук в парламента разполагаме с средства за това. Тоест, както да подпомагаме беженците, така и да подпомагаме цялото общество. Има редица въпроси. Интеграцията за пазара на труда, някой казва, че би следвало да мине под формата на субсидирани работни места. От друга страна обаче, как ще реагират на това хората в Европа, които от дълги години търсят работа? Те, може би, ще бъдат още по-изолирани от обществото. Според мен всички хора в Европа, които търсят работа, трябва да бъдат еднакво третирано, третирани, без значение дали тези безработни са европейци дали те са от Европейския съюз или от други части на света. Ситуацията е, в Европа е различна. Имаме региони с много висока безработица, имаме други региони, където просто е, потребността от работна сила е изключително голяма. Тоест трябва наистина да да е, се предлагат адекватни мерки Имате ли някакви предложения как може да се преодолее тази ситуация? Следващият ми въпрос. Разли... Чухме различни гледни точки. Синдикатите, Червения кръс, Международната организация на труда и така нататък. Опитът е различен, който вече е събран, но а, вие обменяте ли помежду си активно най-добри практики, например в Испания а, как изглеждат нещата? Другият ми въпрос е свързан с достойния труд. Наскоро а, четох едно проучване, не помня дали беше от МОД, но а, ставаше въпрос за това, че все повече а, а, хора в Европейския съюз а, биват заробвани, така да се каже, без да се спазват нито техните човешки права, нито правата им на работещи. Тоест, и в Европа виждаме, че все повече се а, злоупотребява с ситуацията на а, беженците. Но тези хора знаят ли, че те могат да се обърнат към някого, че могат да получат консултация? Важно е наистина да а, сме наясно с механизмите и моделите, с добрите практики за това как можем да помагаме на тези хора. Има още въпроси, но може би ако има време по-късно ще ги задам. Thank you, since there are very... Благодаря. Тъй като координаторите са малко в залата, господин Доминик Мартен има думата. Sorry, sorry. It's... Извинявайте, госпожа Ламберт от Зелените има думата. Thank you. I wanted... Благодаря. Бих искала да задам следните въпроси и да направя един коментар. Европейския съюз не разполага с достатъчно информация по силата на проекта ЕКО, а там наистина има много интересни инициативи, включен, включително и езиковето обучение, професионално обучение, обучение и така нататък. Сега, а, тук, тук, не искам да знам каква е връзката между а, не, не, не когато хората нямат а, а, разрешение за престой, как това се отразява на трудовия пазар, защото знаете, че по силата на директивата има е, възможност хората да имат разри... разрешение за престой от една година и след това за две и така нататък. Така че как това е свързано с е, трудовия пазар? И второ, по какъв начин се е, извършва оценката на уменията на хората, които пристигат. Много от тях идват без дипломите си, без документите, предвид положението в страната, специално в Сирия. Така че как е, може да се създаде някаква по-системна методология за оценка на техните познания и умения, за да може по този начин да се улесни достъпа им до трудовия пазар. Господин Мартен. Благодаря, госпожо председател. Темата на заседанието е социално включване и интегриране на бежанците на трудовия пазар. Аз съм много внимателно изслушах шестимата експерти, наистина качествени изказвания, но те говорят в един и същи дух. Те казват, че мигрантите, бежанците са а, а, преимущество за Европа. А, тоест, Европа е, е, е страната, която ще се възползва от а, всичко, а, от новодошлите. А тогава защо сме се събрали да говорим, а, щом нещата са толкова добри и лесни? А, второ, тук никой не прави разграничение между политически иммигранти, економически иммигранти и терористите, които се възползват от миграционните потоци и канали, за да проникнат в Европа. Моята страна беше е, жертва на подобни е, атентати през 2015 година. Госпожа Матенюк каза, че съжалявам, имаме проблем с превода на полски. Всичко наред ли е? Да, можете да продължите. Госпожа Акари каза, че е, е, бежанците са хора из е, далеч от е, корените си, далеч от близките си, които са абсолютно загубени и които мечтаят да се върнат в къщи. Така че Европа трябва всъщност, според мен, да им помогне да се върнат в страните си по происход, за да бъдат щастливи и за да могат да бъдат усмихнати. Говорите интеграция, но никой не спомена думата асимилации, защото когато се говори за интеграция, госпожа Букари го каза, Акари го каза, това означава искания, това означава комунитаризъм. Интег, интег, интег, интег, интеграцията, истинската интеграция асимилация, е асимилацията. Това, т.е. Да, да се приемат ценностите и нравите на страната, която приема, като в а, Съединените щати или Нова Зеландия, Австралия, които имат съвсем друг дух на приемане. Тук обикновено се казва искам, трябва, мое право е но не, не, не съм чула някой да каже благодаря колко, колко е добра Европа, че ни приема. Мисля, че днес гражданите на Кьон имат друго, друга представа за щедростта и а, щедрото посрещане. А, раз, чухме тук случая с а, как, какви са проблемите на Германия, но Германия не е представителна за Европа. Европа има нужда от, е, Германия има нужда от работна ръка, Германия има демографични проблеми. Нещата са съвсем различни във Франция. Във Франция има 6 милиона безработни. Франция има проблеми с така наречените горещи квартали, където е, няма, не е постигната стимулация асимилация. Господин Стивело каза много правилно. Европа е 20 е, са 28 страни с 28 системи. Така че аз не виждам по какъв начин ще постигнете интеграцията тук и днес. И още нещо. Имиграцията е трагедия първите жертви са самите мигранти и мигранти. Средиземно море се превърна в а, гробище. А, е, те са а, е, жертви на, на, на мафиотски канали, на лошо, а, е, на на на, на лоши условия на труд. имиграцията това са робите на 21 век. Така че приемаме ги, за да ги експлуатираме. А това, което трябва да направим е да им помогнем да се върнат в родината си. А, времено, вие говорите от час и половина за Европа, без да, спомена, да споменавате европейските народи. Имайте предвид, че в Европа има и народи. Защо смятате, че тези народи непременно са съгласни с казаното от вас? Съвсем не е така. Не е очевидно. Помислете си. Благодаря, госпожа мораша Шартия. Merci, Madame la Présidente. Le PPE a Благодаря ви, госпожа председател. Е, НП също трябва да каже своята дума по темата. И много съжалявам, че не спазихте реда на политическите групи и че не дадохте на време думата на НФ. Надявам се това да не се повтаря. Благодаря ви, че организирахте днешното изслушване. От думите на всички гости стана ясно, че Европа продължава да е стожер за всички други народи по света, заради ценностите, които представляваме. И смятам, че трябва да се, да, се основаваме на тези ценности, за да се преборим с всички ксенофобски тенденции, които много лесно могат да се появят по, в темата за миграцията. Най-напред бих искала да приветствам казаното за казаното относно участието на гражданското общество и неправителствените организации. Действително, държавите трябва да изиграят важна роля, но неправителствените организации представляват мобилизацията на гражданското общество и е от първостепенно значение мобилизацията наистина да идва от народа че тази мобилизация не се налага отгоре, а че тя наистина е спонтанна. А, аз имам а, толкова много примери за това, което се случва на място, които ме карат да смятам, че мобилизацията на НПО действително е от съществено значение за успеха на интеграцията. И държа да го подчертая още веднъж. Няма как да постигнем успеха, ако се водят само национални или европейски политики без участието на гражданското общество. С голям интерес а, представителите на Федералната агенция в Германия за тройната действие, а именно изучаване на езика, подготовка, за етостта, професионална квалификация. Защото за нещата често тези елементи се взимат последователност, но е много важно те да се разглеждат едновременно, за да бъдем в състояние да намалим, доколкото е възможно, периодът необходим за интеграцията на пазара на труда. Ето защо бих искал да задам на представители на Федералната агенция един въпрос е свързан с конкретната роля на вашите сътрудници, сътрудници, които се занимават с многокултурен прием, тъй като това за нас е сериозен проблем. Ние имаме структури за навлизане на труда, бюра по труда, но те винаги са били организирани на национално равнище, никога не са били готови да се отворят към други култури и други националности. Ето защо бях толкова впечатлен от а, онлайн а, платформата ви, която на разположение на 7 езика, бих искал да че няколко повече думи за това как ви обучавате вашите сътрудници за този вид многокултурен прием. Високо оцених и казаното от вас за значението на мрежите. Аз убеждавам това, което се случва на място, колко много се мобилизират самите мрежи. И на първо място тази мобилизация се осъществява, когато се започна с интеграцията на децата мигранти в училище. Даваме си сметка за цяла една мрежа, която се изгражда около мигрантите възоснава на тяхната за интеграция на децата в училище. Но има един проблем, с който сблъскваме на място и бих искал да, да чуя как а, гледат нашите гости на този проблем и как смятат, че те може да бъде преодолян. Центровете за прием, където се мобилизират НПО, които те се мобилизират училищата, когато от своя страна мобилизира своите мрежи, трябва по някакъв начин да бъдат свързани с професионалната интеграция. Но професионалната интеграция не винаги може да се осъществи там, където се намира центъра за прием. Така че, като вече са положени всички тези усилия на първия етап, трябва да се осъществи втора вълна на миграция, втори период на миграция и на преместване към професионалната интеграция и трябва в този момент отново да се изградят на ново всички мрежи, да се създаде цялата тази среда за прием на децата и на родителите на работното място. И тази вторична миграция, не знам как се е случва в другите държави, но в моята страна тя все още не е добре подготвена. И това отново изисква размисъл на политическо равнище. И в заключение, смятам, че е важно всички заедно да подобрим комуникацията с медиите, защото това, което се чува по медиите, няма нищо общо с това, което днес чухме тук тази сутрин това, което чуваме по медиите, по-скоро е избор на по-лесното, а именно една противопоказна ксенофобия, която противоречи на европейските ценности. И смятам, че една от ролите на Европа е да даде една нова представа за приема на мигрантите. Благодаря ви. Uh, thank you, мадам uh, Моран Благодаря ви, госпожо Моран Шартие. Ако стигнем до списъка на изказващите, започваме с координаторите, както сте добре наясно. А когато координаторът отсъства, трябва предварително да ни е съобщено кой го замества. Разбира се, може да направим изключения, ако държите на това. След това уточнение давам думата на господин Ман, който е докладчик в Сянка. Благодаря ви. Много ме радва факта за това събитие и шестимата е, експерти, които присъстват днес тук. Те не казаха какво трябва да се направи. Те казаха какво се прави в е, държавите членки, възоснова на различната ситуация. И, е, както каза един от ораторите, това е стратегия, а не акционистски план. Всички казват, че да, наистина, е, трябва бързо да се действа. Нуждаем се от повече специалисти. Напълно съм съгласен с това. И не бива да забравяме хилядите доброволци, защото без тях много от задачите нямаше да могат да бъдат изпълнени. Кари, исках да кажа нещо във връзка с вашата презентация. Аз също съм посещавал редица а, лагери, а, разговарял съм с сирийци, посещавал съм такива центрове, особено където се настаняват а, а, непредружени а, деца, непълнолетни и малолетни. И аз бих искал да кажа нещо. А, тези екстремисти, които наистина а, ни заплашват, трябва също да дойдат, да посетят тези центрове и да видят какво правим. Трябва навсякъде да се борим срещу екстремизма. Защото ние работим с хора, ние помагаме на хора и трябва наистина да направим всичко възможно да се постигнат промени. Да, всички казаха, че трябва да се предлагат езикови курсове от самото начало. Така е. Но освен това бихме желали, че тези, които наистина се възползват от това, което им се предоставя, също да се ангажират финансово. Не може само да се получава. Изучаването на езика е всъщност предпоставка да се запознаят нашите ценности, какво означава свобода, какво означава демокрация, какви са нашите ценности за това да приемаме и признаваме мълцинствата, освен това каква е ролята на жената у нас. Това е важно за нас не само хората да научат езика, но и да се запознаят с нашите ценности и освен това също така да разберат, че не трябва да се създават паралелни общества, трябва да се интегрират всички. Освен това, една друга тема. Не трябва да се въвежда минимална заплата за беженци. Тоест, какво правим? От една страна имаме беженците, от друга страна има местните а, а, работещи и търсещи. Това е абсолютно погрешен а, а, подход. Всички трябва да бъдат заплащани по един разумен начин. Освен това, не бива да забравяме факта, както каза и господин Мюллер, че трябва всъщност да се проучат уменията и знанията на новодошлите. Някои са много опитни, но други нямат опит. Затова трябва да се предлагат много практики, т.е. стажове. И ясно защо. Трябва, разбира се, след това да се възстановят е, тези средства. Но без а, е, стажове, а, без а, е, образование не може да се интегрират тези хора. И трябва да се каже на хората, че ние не, се, а, не ги отблъскваме. Напротив, трябва точно и ясно да се каже, че а, ние сме съгласни да ги интегрираме, но и те трябва също да дадат своя принос за това. Благодаря ви. Благодаря, господин а, Ман. Господин Баласт има думата. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да отговоря на колегата от Европа на нациите и свободата, господин Мартан. Той каза, че сред бежанците може да има и терористи, че това е опасност и че има и доказателство за това през 2015 година. Предполагам, че имаше предвид Франция. Но искам да му припомна, че това, което се случи във Франция през 2015 година и убийците, които извършиха тези отвратителни е, престъпления, не бяха е, бежанци, а бяха французи, родени в е, Франция. Така че ако искаме наистина да бъдем откровенни и да е, бъдеме педагози, не трябва да смесваме нещата. Ако видите днес какви са резултатите от допитването до обществото, ще видите, че нашите народи много често имат много по-нюансирано виждане за нещата. Те са готови на много по-други жестове, а са много по- и не, не, са далеч от политиците, които ги манипулират. Да, да, се, да, да им помогнем да се върнат в къщи, да, разбира се, но, пред, но предвид положението, геополитическото положение и разпада на, е, на, на нациите и държавите в Близкия изток или е, в е, страните на юг от Сахара, ние не можем да им кажем in every language, I believe. Имаме проблеми с е, превода. Да, можете да продължите, господин Балас. Е, не можем да ни кажем, върнете се в къщ. Така че трябва да внимаваме с използването на думите. Господин а, Мартан, вие може би наистина имате съвсем легитимни страхове, но, но вие не предлагате никакви отговори и никакви решения. Така че важният дебат е социалната интеграция на беженците. И ако европейските народи смятат, че интеграцията ще, ще доведе до по-висок конкурент, до по-голяма конкуренция и че това ще застраши и тяхното възнаграждение и тях, ще се отрази на тяхната интеграция, то това е опасно и ние ще доведеме до расизъм и отблъскване. Така че това, което трябва да, да да твърдиме и да казваме е, че правни права на трудовия пазар, че условията трябва да бъдат доколкото се може координирани в Европа, но целта е наистина да имаме едно равноправно третиране, а не да приемаме един е, лумпен пролетариат, който би бил е, наистина заплаха за нашите общества. Госпожа Стига. Dank u wel, voorzitter en Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, най-напред бих искал да благодаря на всички експерти за техните много изчерпателни изказвания наистина чух много интересни идеи за това как трябва да изглежда една истинска европейска политика на интеграция. Радвам се също така, че голяма част от експертите настояваха за необходимостта от хоризонтален подход. Към момента такъв на европейско равнище няма. И смятам, че действително трябва да се положи допълнителни усилия в тази насока. Радвам се също така, че в интеграцията се говори и за права, и за задължения. Тоест в рамките на интеграцията трябва да се защитават и да се предоставят права на бежанците, но трябва да се изисква и от тях да спазват своите задължения. Друга важна за мен тема е фактът, че всеки беженец е човешко същество и затова трябва да се разгледа всяки индивидуален случай жизненно важно е да се вземат предвид индивидуалните умения на всеки пешенец, за да може да намери работа, която да отговаря на неговите способности от една страна и на нуждите на пазара на труда от друга. Не ми стана ясно обаче от чудото към момента как ще се осигури подкрепа на лицата, които нямат професионална квалификация бих искал също така да обърна внимание и на хората с увреждания, като например с увреден слух. Те, тяхното положение е особено проблематично. В някои страни от Източна Европа и Африка има проблеми с общуването с тези хора с увреден слух, с глухонемите. И затова е от съществено значение за тези хора също така да бъде предвидено специално обучение, което да отговаря на техните нужди. А там също така, че а, има и по-общи проблеми но смятам, че глухонемите беженци трябва възможно най-бързо да се свършат с глухонеми от съответния държава, за да могат да научат възможно най-много за държавата, в която са пристигнали и да могат да се интегрират. Също въжи, разбира се, и за бежанците с друг вид обращания. Въпросът ми също така е какви са специфичните мерки, които предвиждат властите за бежанците, които имат специфични увреждания има ли вече опит в това отношение? Има ли добри практики, които могат да бъдат обменени? Какво може да направим на равнището на Европейския съюз, за да подкрепим усилията в тази насока? Смятам, че трябва възможно най-бързо да започнем да работим по истинската интеграция, тъй като е, разполагаме с много малко време, действителност. Крайно време е да се случим върху конкретните групи на най-уязвимите и с радост ще чуя отговорите на въпросите ми. Благодаря ви, госпожо Стевенс. Думата има господин Шулце. Госпожо председател, благодаря на поканените експерти, защото изслушването беше наистина много интересно. Преди да задам въпроса си, бих искал да разсея някои недоразумения и да каже нещо. ние приемаме беженците не защото имаме демографски проблем, а защото още преди години в Германия бяха започнати структурни реформи, когато беше прият програмата 2010 година, още по времето на Герхард Шрöдер и беше продължена тази програма от Ангела Меркел. Така че мисля, че ако и другите държави работеха по този начин, ще ще бъде по-добре. Искам да се изкажа по въпроса за минималната заплата и отражението върху пазара на труда, като изхождам, разбира се, от ситуацията в Германия. Аз лично също не смятам, че изцяло трябва да се отмени а, а, минималното заплащане за а, мигрантите. Миналата седмица аз разговарях с много предприемачи в моя избирателен регион, където 10% е безработицата и на мен беше казано, че много МСП-та биха желали да наемат мигранти но а, за тях е важно наистина да се заплати веднага а, минималното заплащане, защото а, квалификацията на наетите лица е не налична. И по този начин може да се стигне до повече а, черноработници. И е хубаво да се помисли точно за онези, които наистина имат много-много малка квалификация. Все пак и на тях да им се предостави възможност да работят. Трудно могат да бъдат интегрирани тези хора, ако те не работят. Така че поне за тях евентуално да не се заплаща минимално, минималната заплата но не бива да се забравя и голямата бюрокрация, която е свързана с това. Вторият ми въпрос е свързан с презентацията за Германия, когато става въпрос за намирането на работа на беженци и евентуално дали няма германци, безработни германци, които наистина да отговарят на тези условия за работното място. Има ли, какъв е вашия опит с това? Как възнамерявате вие да интегрирате мигрантите? Не трябва ли всъщност да се прави проверка преди това, дали за същото работно място няма вече германци безработни, които могат да изпълнят, да вземат това място? Третият ми въпрос е свързан, разбира се, също така и с Германия. Това е въпрос за европейското финансиране, например Европейския социален фонд – пред няколко месеца на едно изслушване аз зададох въпрос на а, комисаря как възнамеряват всъщност да интегрира мигрантите а, на европейския пазар на труда. И тя каза, че а, всеки фонд, а, който а, е наличен, трябва да се използва. Та въпросът ми в тази връзка е как вие възнамерявате в Германия да се възползвате от всички тези ресурси и какво смятате, че може да се подобри от гледна точка на Брюксел? Благодаря ви. Госпожа Яшлевека, имате думата. Przewodnicząca, <clears throat> ja przede wszystkim chciałam e, przeprosić przede wszystkim naszych... Благодаря, госпожо председател. Първо бих искала да се извиня на нашите гости, защото закъснях малко, но трябваше да гласувам в друга комисия, когато започна тук заседанието. Извинявам се, защото ам, темата за беженците е изключително важна, както за европейските общества, така и за самите беженци. Така че не знам дали изобщо някой е готов а, да се справи с тази ситуация. Елизабет а, каза нещо много важно, а именно, как ние сме готови а, а, да приемем беженците, дали наистина разполагаме с подготвени а, служители. Например, а, беженците в Унгария, които са, да речем, прияти на едно място, но те не са щастливи там. На тях им се забранява свободно да се предвижат в която и да е било друга държава членка. Тоест, Цялата тази ситуация показва, че нито една от службите, от компетентните органи не е подготвен да се справи с тази ситуация или поне да обясни на а, а, беженците, че те а, в място, в което се намират, само кандидатстват за статута на беженец. В противен случай, ако те продължат на някъде, те ще пребивават незаконно на територията на ЕС. Т.е. от самото начало беженците трябва да бъдат а, информирани в момента, в който те пристигнат в Европа, какви са техните права и задължения, как да се подготвят и така нататък. Защото липсата на подобна информация а, ги прави нещастни. Те трудно могат да разберат ситуацията, в която се намират и а, те всъщност се, се, изискват неща, които, на които нямат право. И това поражда агресия и в двете страни всъщност ни се иска да разбираме себе си, е, едни, е, да се разбираме едни други по-добре. Как обаче от друга страна европейското общество може да разбере тази ситуация и да я приеме? Аз съм от Полша. Ние, например, нямаме опита, който имат Италия или Франция с беженците, в частност с беженци от Африка. Ситуациите, случилото се в Кьолн, в Париж – например, плаши твърде много поляците. Наистина, хората се страхуват. И местните власти не са подготвени за подобна ситуация. Ние, например, разговаряхме с а, а, представители на местни власти. Опитайте се да говорите с вашите граждани, а, да обясните ситуацията и така нататък. Това е също много важно. И страни като моята нямат никакъв опит с интеграция, защото интеграцията е, а, трябва да е взаимна, т.е. и двете страни да я поискат. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Хок.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 изслушване не дава някакви конкретни резултати. По-скоро се е, изказват едни пожелания. Защото едно е какво искаме да направиме и какво е действителността. Действителността много често е страшна, драматична и е, жестока. Всяка страна, в крайна сметка в, Европейска, в Европейския съюз има своя история, своя традиция, своя култура и интеграция без асимилация е утопия. Искам да ви да ви е, при, припомня какви са а, е, Божиите заповеди. Първо трябва да а, е, обичаме ближния си, семейството си, собствената си страна и чак тогава другите страни. И какви са, как, по какви критерии се определят, да се определя статута на бежанеца и на търсещия убежище. Какви са критериите? Дали си задаваме въпроса какви са причините за емигриране? И второ, милиони е, бежанци ще дойдат в е, Европа. Колко още ще, ще дойдат преди нещата да се променят? Става дума за бежанците, защото миграция винаги е имало. И как ще ги интегрираме на трудовия пазар, след като не можем да решиме проблемите е, с заетостта в собствените си страни? Така че е важно е наистина да се предприемат конкретни мерки, но време е, не трябва да забравяме, че трябва да помагаме на хората на място и че трябва да се пребориме с причините, а не с последиците. Много е трудно за нас, разбира се, защото никога не е им никога няма да има пълна интеграция, т.е. асимилация, ако не се изкоренят причините за мигриране. След. Йо, синчераме... Малко е трудно да взема думата след всичко, което чух и особено това, което чух сега, защото аз искам да, да задам въпроса за за, за, как, за, как, за какво сме членове на Европейския парламент, когато има 28 различни система и когато щом има един проблем, вече а, изпадаме в паника и говориме за иерархизация на любовта. Няма е, различни любови, има любов. Никаква интеграцията не значи, че трябва да изключиме другите. Това е един основен, основополагащ принцип. Така че ако нямаме това виждане, какво да, за какво говориме? Ако ако сме е, затворили очи, ако не можем да, е, да, да разбереме какво иска другия, ми тогава за какво сме заедно. Спомнете си в Лавалета, в Малта, предложихме един холистичен подход. Там всички казаха ми, нека да си помагаме едни други, нека да, нека да бъдем единни и така нататък. И една седмица по-късно всеки изгради своята телена мрежа и дори се стигна до там, че се появиха забрани за прекосяване на краниците. Тоест, с, с, с, красиви, с красиви думи строим света, а с действията си е, потъваме в пропаста на кризата. Така че този проблем, това не, това, това не е. Това не е един, един проблем. 60 милиона сред 7 милиарда не могат да създадат проблем. Ние просто не искаме да решим проблем. И ако оставяме е, страните, които са най-засегнати и не им помогнем, естествено, че нещата не могат да се променят и не могат да се решат. И наистина, и, и тогава наистина ще предоставяме нечовешки условия на хора, които са хора, хора като нас. Е, е, знаете ли какви са условията в а, е, е, бежанските лагери? Ние си живееме приятно и чудесно тук, но, но но а, трябва да знаем и причините за миграция и, и, и да, да разграничаваме нещата, да не, да не смесваме иммигранти, терористи и така нататък. Е, тук в а, е, Белгия е, имаме представители на много нации. Италианците са се интегрирали години наред и дълги години не са били пълно, напълно интегрирани, но сега, когато са интегрирани, аз не виждам да е станала революция. Аз мисля, че италианците са допринесли е нещо към а, културата на Белгия. Факт е, че и поляците са чудесно интегрирани в Съединените щати и вероятно са допринесли нещо за допринасен, допринесли нещо за другите. Така че не казвайте поляците, че нямате никакво е, понятие от, интегри, от интеграция и асимилация, защото вие сте го изживяли. Да, ние сме заминали, когато не е имало какво да ядем, но в крайна сметка ние сме допринесли и това, което сме създали, може би трябва да бъде е, он, он, точно наш, нашата, нашата цел, наш, нашия факел. Така че, е, ако нямаме никакво намерение да разберем другия, няма нужда въобще да си приказваме празни приказки тук. Е, грация, е, грация вераме. Благодаря ви. Ами благодаря за това, че организирахте това толкова важно изслушване. То ни даде възможност да задълбочим разискването на всички тези въпроси и също така ни е позволява да подобрим работата си за интеграция на мигрантите. Дойдох с малко закъснение, защото имах ангажимент в друга парламентарна комисия, но ще изслушам записа на днешното изслушване защото от реакция на колегите оставам впечатлението, че е, изказването на госта били не са много интересни. Аз съм докладчик, докладчик, по, докладчик, е, по доклада за собствена инициатива за положението в Средиземно море и е, миграционния поток. Ето защо бих искала да кажа няколко думи по темата, тъй като въпросът за интеграцията беше засегнат и в моя докладчик по моя доклад по собствена инициатива. Адекватната справяне с миграционната криза минава и през откриване на законни пътища за миграция. Демографските предизвикателства и недостигът на работна ръка. И то не само на високо квалифицирана работна ръка, са съпъствани с разпокъсана политика в областта в отделните държави членки защо положението би трябвало да бъде трябва да работим за промяна на този проблем, а не само да се съточаваме върху политиката в областта на миграцията. До експлуатация на труда на мигрантите да се стига, тъй като има пряка връзка между тази трудова експлуатация и трафика на хора. Ето защо искаме да се прилагаше изцяло директива 52 от 2009 година по отношение на трудещите се. Трябва да се предприемат специфични мерки в подкрепа на жертвите на трафика на хора което разбира от своя страна изисква допълнителни усилия за разследване и съдебно преследване. Аз съм член на Комисията по основни права и свободи и бих искала да се промени статута синя карта и се надявам да излезем с едно предложение, което наистина да е на висотата на предизвикателствата на пазара на труда и които да отразяват експертните мнения, изказани днес. Отварянето на законни канали за миграция в Европа трябва да бъде съпъсвано с амбициозна политика, преди всичко насочена към възможно най-добра интеграция на мигрантите. И трябва също така да се гарантира свобода на придвижване за бежанците. Предизвикателството, под което сме изправени, е създаването на един подход, който да позволява пълното интегриране на мигрантите в обществата на приемните държави, като се гарантира техните права, но едновременно с това, като се гарантира, че те са длъжни да, да че че към тях се прилагат същите задължения, като към останалите граждани на съответната държава. Трябва също така да се прилага по адекватен начин член 15 на директивата за прием, която гарантира правото на достъп до пазара на труда на лицата, които се ползват от международна закрила. И говоря за достъп в рамките на 9 месеца след подаване, след, след, след предоставяне на статута на беженец. Трябва да си дадем сметка, че има доста тежка и система на иерархия, когато се прави оценка на трудоспособността на даден беженец, трябва да се вземе предвид и семейното му положение, но всъщност пак сега това не се случва по този начин, защото основният единствен критерий, който се прилага и е в коя държава членка беженецът е стъпил за първи път на европейска територия. Ето защо смятаме, че трябва да произведем държавите членки да се съсочи в по-голяма степен към, върху събирането на семействата и да се използва в по-голяма степен клаузата за преценка и осмотрение, с която разполагат. Призвам ви също така да преосмислите какво е положението в съседните на Сирия страни и на транзитните държави, които също се сблъскват с проблеми, когато се поставя под въпрос достижението на шенгенското право. Това има отрицателно въздействие върху бежанците, разбира се, но има отрицателно въздействие и върху нашите обществени граждани и трудещите се в нашите държави, членки. Ще има отрицателно въздействие и върху свободното предвижение на стоки и капитали, и смятам, че трябва внимателно да е, обмислим всички тези елементи, да проведем една много добра информационна кампания за подобряване на стабилността сред институциите и сред нашите граждани. Благодаря ви. Благодаря на всички ви за зададените въпроси и направените коментари. А сега ще дам думата отново на нашите гости-експерти, но ще ви помоля да бъдете съвсем изпити в изказванията си. Разполагате с по 3 минути всеки. Започваме с госпожа Акари, представител на Сирийската национална асоциация и е представител на гражданската инициатива с бешенците от град Марштад в Швеция. Много ви благодаря. Всъщност, основното нещо е да питаме и да отговаряме. Трябва да се задават въпроси, за да разберем другите. Сега, имаше един въпрос за европейците, които са безработни. А сега тук говорим за интеграция на беженците на пазара на труда. И да не биват а, облагодетелствани беженците. Да речем, беженци, имаме беженци или мигранти, които на които трябва да се предоставят възможности да се образоват и да бъдат конкурентно способни на пазара на труда. И тогава вече целият въпрос за безработицата трябва да се разглежда комплексно. Но е важно на тези хора да бъде помогнато да имат достъп до пазара на, пъда, на, на труда, защото тези хора искат да печелят пари. Не само да платят на хората, които са им помогнали да дойдат в Европа, но и да бъдат равнопоставени дънокоплаци, да имат едноправен социален статут, не само да получават услуги и пари. Ако попитате един а, кандидат за беженец, какво се нуждаете сега? Той се нуждае от три неща. Нуждае се от езика, от информация за страната, какво става в тази страна. И трето, Дайте ми възможност да работя, дори и на доброволни начала. В Швеция а, търсещите обежище имат право да работят. Възможно е да работят. Другия въпрос е, разбира се, че те а, никой не получава работа. Те не гледат а, на а, работодателите като а, врагове. Но понякога системите затрудняват, т.е. създават твърде големи спънки на работодателите. Тоест, хората трябва да се учат практически, без значение дали е в училище, курсове или на работното място. Сега някой беше казал, че мигрантите ни са щастливи в страните. Има два отговора на този въпрос. Ние се надяваме, че Европа ще поеме своята политическа отговорност и да се намери решение на сирийската криза и съответно хората ще спрат да идват тук, когато се реши политическия проблем. Но тези, Просто решете какво искате. Искате ли да връщате хората обратно или искате да ги интегрирате тук? Вие трябва да решите. Това е въпрос на политическа воля, която трябва да е ясно изразена. Много хора искат да се върнат, но вие не можете да принудите никого. Ако те изберат да останат тук, да живеят тук, да бъдат част от обществото, оставете ги. Тези, които не могат, нека да се върнат. Нека това да е възможност. Гражданското общество предлага много неща. Гражданското общество предоставя подкрепа. Но реакцията на местните жители тя е ясна, когато ни показва, когато ни помагат, когато ни приемат. Но нека да чуем какви са идеите на тези хора. Например, за езиковите курсове. Аз, например, ръководя един проект с четирима учители, които работят 8 часа седмично. Имаме 100 а, курсисте. И е важно, разбира се, тези хора, които а, а, бързо приключат курса а, и държат изпитите, ще могат по-бързо да получат достъп до пазара на труда. Когато правителствата приемат подобни схеми за социален принос, то аз мисля, че ще постигнем много добри резултати. Благодаря ви, господин Милър има думата сега. От Германия, от Германската агенция по заедостта. Имате на разположение 3 минути. Благодаря ви, имаше доста въпроси. Ще се постарая да отговоря, но все пак аз съм в Брюксел. Така че е, винаги може да ми ставате въпроси и след това, разбира се, може да разговаряме. Сега, имаше едно много ясно послание за мен. Равното третиране. Тук не става въпрос само за равното третиране, което е разложен, е, разписано в е, нашата законова правна уредба. Без значение дали говорим за субсидирани работни места, дали говорим за помощ за мигранти с увреждания, за езикови курсове и така нататък. Става въпрос за това, че законодателят може да е, вече е преценил, че ние не правим разлика. Без значение дали става въпрос за беженец, дългогодишен германски безработен или испански, е без значение, когато са изпълнени условията, предпоставките за съответното работно място. И правят се някои изключения, например при минималното заплащане, но законодателят е този, който всъщност се казва как всъщност ние ще е, процедираме. Например, у нас а, са създадени специални екипи, които ам, работят с а, беженци а, с увреждания. Не сме създали тези екипи и специалисти сега заради кризата, но те съществуват отдавна. Една друга тема беше къде да се установяват беженците. Да, трябва да внимаваме, защото понякога се стига до а, гетоизиране. Беше посочена Франция като а, а, пример. Въпросът е а, за какъв район става въпрос, какви а, дейности има там и така нататък. Но е много важно а, да се а, предоставят също така и а, лични контакти, защото повечето мигранти всъщност. А, намират работа посредством лични контакти. Беше повдигнат въпроса и за обмена на най-добри практики. Да, съществува това, но съществува и а, различни официални структури, например Европейската мрежа на а, работодателите. Да, благодаря, че посочихте това. А, разбира се, че е, има и е, е, официално работи това, работим по тази тема, с, имам даже работна група специално за обмена на най-добри практики. Да, ние също така а, сме предоставили и а, интернет а, услуги, а, визуално, информационно и така нататък. За повече нямам време. Благодаря ви, господин Аво а, има думата от Червения кръст. Благодаря, госпожо председател. Ще отговоря само на два въпроса, защото не разполагам с повече време, но те ми се струват важни. Тази на, на господин Штайн тук и още един относно е, критериите и стандарти за предоставяне на услуги. Да, имаме е, практика за обмен на добрите практики и взаимопомощ в рамките на възможностите, разбира се, но има и две ограничения. В моето изказване казах, че националните дружества на Червения кръст предоставят услуги на 50% от иммигрантите. Останалите 50% са покрити от Каритас и други държави и други организации. И второ, няма, е, да речем, пакет услуги, които се предоставят е, на е, бежанците и иммигрантите и при посрещането, и при, при по-нататъчната работа с тях. Но, разбира се, има един в много страни, има едни минимални услуги, които се предоставят, е, особено в транзитни страни, като например в, в Австрия, нали, основни медицински грижи и така нататък. Но, но нямаме, нямаме някакъв пакет и ние правиме всичко възможно, за да има по-добра координация, но както и господин и с моят съсед. Ние също сме в Брюксел и мога да ви предоставя допълнителна информация при необходиме. Господин Сомахоро от Ньони Синдикали Дебаса. Три минути. Благодаря. Както казах в а, моя увод, а, когато представих трите подхода, когато нямаме едно минимален единен подход, трудно можем да постигнем някакво решение. За, за, за сега по-скоро имаме структурен подход какво се случва в света, в който живеем. Не, го, не говоря за еврозоната, говоря за е, мястото, където живееме и начина по който то взаимодейства с останалия свят. Второ, по какъв начин възприемаме нещата. Някои твърдат, че ние сме е, наистина заляти от иммигранти. Става дума за 60 милиона хора, които са напуснали собствената си страна по економически и други причини. Но 9 от всеки 10, от 9 десети от тях живеят извън Европа. И второ, трето, Европейската директива от 2013 година в своя член 15 препоръчва на държавите членки да предоставят достъп до трудовия си пазар на мигрантите, но това не е обвързващо, няма някаква задължителна правна база. И от друга страна, когато имаме 28 системи, 28 различни подхода, сме, в крайна сметка се загубваме в една жунгла, в защото ако ще се искаме да създадеме, да речеме, една минимална заплата за а, бежанците, то това ще бъде повод за конфликт между местните безработни. А, и а, а, бежанците. Така че ние в, в, в, в, в, в Италия ви показах ви а, снимките на тези, които работят в селското стопанство, даваме абсолютно еднакви а, възможности на едните и на другите, за да няма никакъв а, конфликт. Госпожа Варесте от е, фла, а, Фламандската агенция. Благодаря ви. Ден напред беше наметнато, че ние едва ли не се опитваме да обгостим или да му уважим предизвикателството. Това разбира се не е вярно, защото предизвикателството, което сме изправени, никак не е лесно. Към момента знаем, че 70% от бежанците, които са пристигнали в Ландрия, не могат да четат латинската азбука. Но едновременно с това, понеже сме наясно с този факт, да знаем как можем да пригодим нашите програми. Защото по-голямата част от тези бежанци ще останат тук и затова трябва да започнем заедно да изграждаме общото си бъдеще за бежанците. Заедостта е възможно най-добрият начин те да върнат нещо на обществото и смятам, че това наистина е първа стъпка към тяхната интеграция. Беше зададен и въпрос, свързан с субсидираните работни места. Програмата, която ние предоставяме, всъщност е специфична мярка за интеграция, но едновременно с това някакви правила се прилагат за всички. Както каза и господин Бухвалт. Интеграцията изисква персонализиран подход и това въжи в особено силна степен за бешанците с увреждания. За да работим заедно с НПО, за да дадем възможност и на хората с увреждания да се включат в програмите ни. Но трябва да призная, че в това, в това отношение има и поле за подобрение. И накрая трябва да отбележа, че имаме нужда от а, квалифицирани специалисти, които да работят с бежанците. Ето защо в а, фламандската организация за интеграция на бежанците се свързваме с специалисти от други подобни агенции и нормално с това работим и с самите бежанци. Ето защо един подобен координиран подход, основаващ на факти, ни е нужен. Мистер благодаря ви. Думата има господин Холевински, специалист по въпросите на политиката на миграция от Международната организация по труда. Благодаря ви, госпожо председател. Аз имам няколко коментара. Ще се опитам да отговоря на някои от зададените ми въпроси. Първо държа да подчертая казаното в изложението ми, а именно мерки трябва, мерките, които предприемаме, трябва да засягат цялото население, особено в районите, където има особено голям брой беженци. И това разбира се, е област, в която Европа може да помогне с различните си фондове. Да, вярно е, че първоначално цената на интеграцията може да бъде доста висока, но ако се предприемат бързо тези мерки за интеграция на пазара на труда, това намалява разходите в средносрочен и дългосрочен план. Да, разбира се, всичко това е свързано с средства и е достатъчно да погледнете какво се случва в съседните на Сирия страни. На последната конференция на донорите бяха обещани 10 милиарда евро, но няма и няма как да се осъществи интеграция на пазарното да бъдещите в тези държави без финансова помощ. Това е съвсем очевидно. Въпросът за равното третиране, МОД непрестанно настоява на този принцип въз основа на нашите стандарти. И в други страни по света си даваме сметка, че средното заплащане е по-низко за, мигра... за работещите мигранти, колкото за общото население, което разбира се води до проблеми с равното третиране. Но както вече споменах и в изложението си, по този начин се подронват и потъпкват правата и условията на труд и на равно заплащане на всички членове на обществото, в крайна сметка. Ето защо е важно, когато се обсъждат различните схеми, включително за стъжанти, трябва винаги да се съблюдава стъжантите всъщност да не се превърнат в работещи, които печелят по-малко от колегите им въпроса за подставяне на надежна информация, разбира се, един от проблемите между законната миг... трудова миграция и потоците на миграция, които сме изправени в момента в Европа, е, че това са спонтанни потоци на миграция. И един от начин, който може да се справим им с този факт е да се организират преместване на бежанците, като съответно това се свършва с надежната комуникация между самите държави членки. И накрая по въпроса за създаване на законни канали за миграции, тема повдигната от госпожа Кенге, МОС реши да подчертае, че е важно да се обмислят подобни законни мигра... канали за трудова миграция не само за всяко квалифицираните работещи, но и за ниско по-квалифицирани, като например домашни помощници. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчикът господин Бенифей. Имате думата. Старо рапидо, perché avrò poi Да, благодаря ви. Ще се изкажа накратко, защото след това ще имам възможност, разбира се, по-обстойно да обсъдят доклада и да го представят в комисията. Искам да благодаря за представянето. Искам да благодаря на, както на експертите, така и на колегите. Важно е да си поставим конкретна цел по темата. Когато говорим за интеграция, приобщаване на трудовия пазар, както на мигранти, така и на беженците, трябва да сме наясно за какво говорим да предлагаме конкретни предложения, разбира се, изхождайки от най-добрите модели на практика. Същевременно трябва да се съобразим с позицията на а, обществеността по този а, дебат. Темата, разбира се, а, е свързана с различни аспекти от европейската го законодателство, което ще рече, че трябва да работим на различни фронтове. Да, съгласна съм с казаното госпожа Кенге, че трябва да следваме един общ комплексен подход и да си дадем сметка какво не работи, като например Дъблин – Разбира се, че трябва да се съобразяваме с законовата рамка, която е налична към момента, която предоставя права и задължения на търсещите работа, включая и на мигрантите. Не всички държави членки обаче трябва да признаем прилагат и са приложили вече директивата за признаване на квалификациите, защото има доста а, а, различия, въпреки че съществува вече и а, а, законодателен акт, който разполага, разписва а, еднакви предпоставки, които трябва да се спазват и предоставят в държавите членки. Да, другия е въпрос по отношение на беженците или на другите а, ощетени групи. Не трябва обаче е, да се стига, въпреки това, на противопоставане на е, местните и новодошлите. Важно е да изпратим положителни сигнали, когато говорим за интеграцията на беженците. Мнозина вече казаха, че е, пазара на труда е различен в държавите членки. Различни са предпоставките, различни са също така и уменията и познанията на беженците, т.е. няма да има една панацея за всички. Някой повдигна въпроса за синята карта. Ще видим какво ще бъде предложението на комисията. Разбира се, ние ще се включим също в този дебат. Беше повдигнат въпрос също така за ускоряване на процедурите, взимане на решение за беженците и процедурите. Важно е да се предостави закрила. Като същевременно трябва да се събира информация а, за компетенциите на тези хора. Трябва да се действа действително много бързо. Обмена на добри практики със сигурност е много важен елемент в този европейски дебат. Друг важен въпрос това е събирането на семействата. Защото а, това, разбира се, ще се отрази, е, отрази положително и върху устойчивото развитие на обществото последно място искам да спомена различните европейски фондове, фондове за Европейския социален фонд, фондове, фонда за нашите хора в Европа, за регионално развитие и така нататък. Важно е не само да се обединят а, а, силите и енергията и да се подобри сътрудничеството, наистина конкретно да се действа и ефективно. Не бива да забравяме също така и бюрокрацията. Т.е. тук и, и тук трябва да се намерят нови решения. Колегите и а, ще започнат а, работа а, още през март а, по този а, диалог, имам предвид а, този доклад. Благодаря за сътрудничеството. Председателката, благодаря за всички отговори и коментари. И няма да приключим темата. Разбира се, това е началото по темата, която е изключително важна за нашата работна програма. Тук става въпрос за работни места. За начина по който можем да интегрираме тези хора, които да започнат нов живот в друга част на света. Със сигурност ще се върнем на тази тема. Сигурна съм, че и други комисии а, ще разглеждат а, тези въпроси. И мисля, че голяма част, както виждате в този комисия, огромно мнозинство, което наистина е готово да се бори тук в парламента за тази, по тази тема, за работата с тези хора. Така че още веднъж благодаря на всички участвали в дискусията, а ние продължаваме с нашия дневен ред. И продължаваме, разбира се, да сме в контакт с вас.